сесия. Протокол от вчерашното заседание беше раздаден. Ако няма възражение, считаме, че той е прият. Съгласно дневния ред, сега трябва да изслушаме заявленията на съвета и комисията по положението в ивицата Газа и конфликта в Близкия изток. За мен е удоволствие да приветствам външния министр на Чешката република, господин Шварценбек. Е, е, той се връща днес от Южна Африка. Обикновено в е, такива случаи министрите на външните работи се заместват от друг, но той успя лично да дойде. Благодаря ви, господин министр. За нас е удоволствие да приемем и госпожа Ферайро Валнер, комисарката компетентна по външната политика, която много добре познава темата. Колеги, не сме многобройни, но тези, които присъстват в залата, се интересуват отблизо от въпроса. Давам думата на председателя на съвет. Mr. President, Господин председател, уважаеми депутати, много ви благодаря, че ми дадохте думата за да участвам в дебата за драматичната ситуация в Близкия изток. Господин председател, от началото на военната кампания на Израел в ивицата Газа през декември наблюдаваме рязко влушаване на ситуацията на всички равнище. Хуманитарните последици на тази операция са драматични за населението на Газа. От началото на операцията 900 палестинци са загинали. От тях 30% са жени и деца. Ние сме изключително обезпокоени от загубата на човешки живот и то на гражданското население и това сме го повтаряли нееднократно в нашите изявления. Европейският съюз дълбоко съжалява за продължаващите военни действия, които продължават да отнемат живота на цивилното население. И изразяваме нашите искрени съболезнования на семействата на загиналите. Особено сме загрижените от такива инциденти, като нападение на училището на ОНЕ и нападенията срещу хуманитарни конвои, които доведоха до смъртта на хуманитарни работници. 4000 палестинци, според официални данни, са ранени в съответствие с данните на ОНЕ, 28 000 души са били насилствено преместени от началото на военните действия. Значителен брой от тях потърсиха убежище в лагери за вътрешно преместени лица. Огромния брой на ранени изисква огромно напрежение от системата на здравеопазване. И много хора имат нужда от доставки на вода, от подслон, от храна, тъй като инфраструктурата има нужда от бързи ремонтни дейности. Важно е да гори безопасна вода за населението на Газа. Питейната вода е необходимост и трябва да се осигури незабавното и доставяне. Също така има недостиг на хранителни продукти, който засяга цялото население. От декември миналата година неправителствените организации нямат достъп до газа, за да доставят надлежно необходимата хуманитарна помощ. Освен това, достъпът до ивицата газа е силно затруднен и това, което достига до газа, са 25 камиона и това е недостатъчно, защото 80% от населението не могат да получат хуманитарна помощ. Европейският съюз от самото начало изрази своята загриженост от трагичните инциденти. Три дни след началото на военните действия беше проведено извънредно заседание на външните министри в Париж, за да се обсъди ситуацията. Беше постигнато съгласие за необходимост от трайно и незабавно прекратяване на огъня и предоставяне на хуманитарна помощ, а също така укрепване на мирния процес. Важно е да се намали страданието на хората. За това председателството изпрати дипломатическа мисия в Близкия изток представители на председателството Европейския съюз на 20... На 20... На 4, 5 и 6 януари посетиха ивицата Газа. Върховният представител на Европейския съюз също посети Ливан, Сирия и Турция. Започнаха да се появяват наченки на намиране на решението – Важно е обаче, за да се постигне целта, трябва да спрат обстрелят от страна на Хамас и също така войните действия от страна на Израел. Необходимо е да се възстановят обществените услуги и необходимите услуги в сферата на здравеопазването. На 19 декември изтече прекратя... договореността за прекратяване на огъня, която беше изключително не е съвършена. Економическата блокада на газа наистина има наказателен характер и блокира економическото развитие на територията. За да се постигне устойчиво прекратяване на огъня, трябва да се потърси разумен компромис, трябва да се прекрати прекратят обстрелите с ракети и трябва да се отворят отново контролно-пропускателните пунктове. Трябва да се потърсят също така необходимите условия, за да се прекрати контрабандата на оръжието. Също така трябва да бъдат отворени всички гранично контролно-пропускателни пунктове, за да може газа да може да се развива економически. Необходимо е да има наблюдение върху спазването на условията на прекратяване на огъня. В това отношение Европейския съюз е готов да изпрати своите наблюдатели на контролно-пропускателните пунктове и да удължи, да удължи мандата на, на Европейската мисия за контрол на границите. Знаем, че Израел се е съгласил да позволи достъп на необходимата храна и гориво за газа. Обаче само пълно и незабавно прекратяване на огъня ще позволи надлежните доставки и разпределение на хуманитарната помощ. Необходими са огромни количества хуманитарни доставки за газа. Необходимо е също така те да постъпят в газа, за да се възстановят обществените услуги. Трябва да се осигури незабавен и безопасен начин за доставки на хуманитарна помощ, което включва лекарства и гориво за цивилното население на Газа. Също така е необходимо е да могат безопасно да преминават цивилни лица през границата между ивицата Газа и Израел. Обаче решенията няма да бъдат достатъчни сами по себе си трябва да разгледаме по-широките и по-сложни предизвикателства. Трябва ни всеобхватна стратегия, която отразява вътрешната политическа ситуация в Палестина, както и възобновяването на мирните преговори, които бяха прекратени поради кризата в Газа. Правителството на Палестина трябва да действа изцяло в интерес на палестинския народ. Усилията на Египет в съответствие с резолюцията на Арабската лига посочва, че Европейския съюз подкрепя такова палестинско правителство, което изпълнява мерки, които са основани в общо приети принципи. Европейския съюз иска да се постигне всеобхватен и траен мир в Близкия изток на всички нива, и необходимо е да се решат всичките нерешени проблеми и да се прекрати израелско-палестинския конфликт. Всеохватно и трайно решение ще зависи в крайна сметка от реалния напредък на мирния процес. И двете страни трябва да постигнат всеобхватно споразумение – основано върху принципа на двете държави, съществуването на двете държави Израел и Палестина, които взаимно признават своите граници и осигуряват тяхната безопасност. Също е така решението на проблема зависи от мирното преселване на израелските заселници конфликтът съдейства за поляризация в региона, за радикализация и отслабва умерените сили. Това не трябва да се допуска. Само жизнеспособна палестинска държава ще осигури мира в един изстрадал регион. Отговорността за това лежи и върху Израел и съседите на Палестина трябва незабавно да се възстановят всичките щети и вреди, нанесени от военните действия. И трябва да се постигне един резултат от преговорите, който да бъде благоприятен и за двете страни. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин министър. Господин Цемер, сега давам думата на госпожа Фереро Валнет. Господин председател, господин председател на председателството, дами и господа, всички се надявахме, че 2009 година ще почне по-добре. За съжаление обаче бяхме свидетели на един тежък, ужасен конфликт в Газа, който вече продължава трета седмица. И вчера обсъдихме този проблем на среща на, на създание на АФЕТ е, обсъдихме и нещата с онези членове на парламента, които са били в Газа миналия уикенд. Всеки, всеки ден е, все по-тежки, все по-страшни цифри стигат до нас за убийства, за ам, ранени, за неправителствени и, е, организации казват, че населенето няма нищо, нито храна, нито вода, да не говорим за инфраструктура и за подслон. Но из, Изра, Израел също претърпя загуби и стотици ракети бяха изстреляни от територията на Хамас към Израел и те целяха цивилни е, граждани. Така че освен тези страшни последици, в, в, в, в момента целият е, мирен, мирен процес е под заплаха. И това ще има много лоши, много страшни последици върху стабилността на целия регион. Искам да кажа, че дипломатическата дейност, която предприехме заедно за прекратяване на този конфликт и за постигане на дългосрочни цели е дейна. Не, не казвам не казвам, че ние сме най-големият е, играч, най-присъстващите на сцената в Близки изток, но ние сме един от основните. Е, основната вземаща е, страна. На срещата в е, Париж бе приета е, Парижката декларация за прекратяване на конфликта и наши делегации по посетиха Близкия изток. Три са нещата. Първо, в декларацията се казва да се е, да, да, да бъде незабавно прекратен огъня да, и да се, прекратат, да се прекрати ракетния обстрел на Хамас към Израел. Ние, прикан, ние а, нас, нас, настояваме прекратяването на огъня да се съпътства от отваряне, постоянно отваряне на КПП-тата и връщане към положението от 2005 година. Ние също така споменахме, че сме готови да разгледаме възможно, възмъж, възможността да подпомогнем развитието на други КПП-та. Разбира се, обаче, ние казахме, че веднага трябва да се осигури е, достъп на хуманитарните конвои. Е, за да може да бъде е, доставено на населението гориво, медицински препарати, храна и да могат да бъдат евакуирани ранените. Ние също така е, насто, настоявахме и преповторихме нашата позиция. Няма военно решение, няма на е, този конфликт. Е, Мирният процес трябва да започне отново в момента, в който се постигне прекратяване на огъня. Както вече е, Както вече чухте, ние изпратихме свои представители, президента е, Саркози е, ще, бъде, ще отиде в Сирия, в Египет. Мисля, че е важно Е, да се подчертае това, тъй като Франция в момента председателствува съвета за сигурност на ООН. В Рамала беше проведено заседание, където президента, президента Саркози представи един план на основните заинтересовани лици. Е, нашата цел беше да изпратим едно ясно е, е, и много прозрачно послание от страна на Европейския съюз, като същевременно така наложиме нашето присъствие. Господин Саркози беше в Близки изток, нашия представител Солана също. Аз обаче настоявам да се вземат мерки за подобряване на хуманитарното положение и по-специално за отваряне на КПП-тата и поне да има няколко часа спиране на огъня, за да могат международните неправителствени организации да донесат необходимата помощ. Като като, като същевременно бъде, бъде създаден център от самите израелци за координиране а, предвижването на помощта, за да има по-добра координация. Бих искала да се възползвам от а, случая, за да благодаря на всички от тези смели колеги, които работят в Газа, тези представители на Организацията на Обединените нации за помощ на Палестина и всички други, които са там и работят на място. Бих искала също така да изкажа своите най- е, своите съболезнования към семействата на жертвите. Ние, сме, ние изпратихме вече много а, помощ и сме готови да а, предвидиме допълнителна помощ. Но най-важни, най-важните елементи вече са, а, а, са на лице. А, ня, е, ня, няколко няколко дни след започване на конфликта бе приета декларация на съвета за сигурност на ОНЕ, като Съединените щати се въздържаха да я гласуват. А, пред, пред, пред, предвиждаме също така евентуално разполагане на международни сили, е, включително на много представители на арабски страни по дължината на границата между Каза и Египет. Сега Израел и Хамас изучават е, това предложение, размишляват по това предложение и се надяваме, че то ще бъде приети. Спо... Е, по, по информацията, която достигна до мене, всички работят много активно по този въпрос и през последните дни наистина е имало е, е, няколко часа на спиране на огъня. Е, в средносречна перспектива, господин председател, и Израел и Хамас първо отклю... отхвърлиха резолюцията на съвета за сигурност, но се надявам се обаче, че ще може да бъде постигнато споразумение. Защо? Трябва да, да признаеме е, водещата роля на Египет и е, ролята на президента Саркози, който бе в Сирия, както и усилия на другите страни. Разбирам, е, че в края на тази седмица ще се състои среща на високо равнище на арабските страни в Катар – е, кои, която е, и ние ще трябва да подкрепим всички онези, които имат влияние над Хамас, за да може да се постигне едно устойчиво решение и да се изпълнат разпоредбите на резолюция 1860 на съвета за сигурност. Трябва също така да, да помислиме как да организираме, може би, една конференция, на която да бъдат е, взети по-конкретни решения за помощ, на, е, която да окажеме на, е, на палестинското население. Не, не, не трябва да се, не, не трябва да, да, да се поддаваме на затворения кръг разрушаване, реконструкция. Трябва да се намерят, е, да се намерят конструктивни начини за постигане на мир. Знаете, че в момента генералният секретар на ООН е в този регион и той също ще допринесе за успеха е, на е, постигане договореност за прекратяване на огън. Защото защото ако нещата продължават така, само спада доверието между палестинците е, и израелците. Само едно, е, само преговори, само политическо решение, само диалог между израелците и палестинците и между палестинците може да доведе до успешен край смятам, че трябва да се е, възобновят мирните преговори и ще трябва да работиме с новата администра... администра... американска администрация, за да може тя да подкрепи такъв процес още в най-скоро време. Ще настояваме заинтересованите страни да обсъждат нещата по същество, а не по, принцип, а не по принцип и формално, за да, за да се постигнат за да се постигнат успех. Вътрешно-палестинското помирение също ще бъде в центъра на нашето внимание. Може би по този начин Хамас ще, може би Хамас ще излезе от това положение по-слаб военно, но с повече политическа тежест. Ще трябва също така и е, Фатах и е, Движението за освобождение на Палестина да вземат съответните мерки, за да, го, за да говорят от името на всички палестинци. Конфликта в Газа има, под, има, отриц, има отрицателни последици в целия регион. Всичките израелските лидери и израелския народ трябва да разбере, че това, че това има отрицателно влияние и това се отразява отрицателно на всички тези сили, които се борят за мир и които искат да живеят за мир. Израел не, мо, не може да си позволи да губи повече време. Това е, дами и господа, моето първо моя първи кратък или не толкова кратък анализ на положението и предложен, нашите предложения за мерки за прекратяване на огъня и е, желанието да работиме ръка ръка с новата американска администрация за мира в Близки изток. Благодаря, госпожо комисар. Сега от името на политическите групи Давам думата на господин Сала Франко от ЕНБ. Благодаря, господин председател. 17 дни боеве в Газа създават много тежко впечатление. Е, гинат невинни деца, жени, цивилни хора, е, вихри се отмъщени и това всъщност вреди на борбата за палестинската кауза, мирния процес напълно забуксува, както каза председателя на съвета. Може да се спечелят всички битки в една война, но се губи най-важната битка, това е битката за мир. И отвъд а, а, търсенето на вина и отговорност от една или друга страна, важно е както казахте, госпожо комисар, да се постигне незабавно временно както се настоява в резолюция 1860 на ООН. И трябва двете страни да спазват клаузите на тази резолюция. Трябва да се облегчи и ужасно тежкото хуманитарно-економическо положение в ивицата Газа, управлявана в кавички от Хамас, организация, фигурираща в списъка на терористичните организации, изготвен от Европейския съюз, която е не само една от причината за конфликта, но и за е, тези тежки последици. Нашата група иска да бъдат признати усилията на всички политически групи в парламента за изготвянето на резолюцията, която ще представим утре. И особено на представителя на нашата група, господин Брок, който имаше много тежка задача. Ние ще подкрепим усилията на комисията и на съвета, за да може с останалите членове на четворката да постигнем колкото може по-бързо временно примирие. Декларацията която направи вчера госпожа Клинтън пред Сената, ни дава надежда, че може да се предприеме ефективна дипломатическа процедура. Европейският съюз е съюз на ценности и мирът е една основната ценност. Ние трябва да мобилизираме всичките си усилия и да вложим цялата си политическа тежест в името на мирната кауза. Това не трябва да ни накара да ставаме коравосърдечни пред такива конфликти. Благодаря. Сега от името на партията на социалистите Мартин Шулц. Благодаря, господин председател. <clears throat> Скъпи колеги, дебати като днешния са изключително трудни за всички нас, защото Израел е приятелска държава защото мнозина сред нас, а и аз специално, имаме приятелски връзки с тази държава. Мисля, че е важно човек да говори искрено с приятелите си. Този конфликт причини хиляда жертви за десетина дни. Това е един кървав конфликт и основният брой жертви са жени и деца. Ние е, е, е имаме резолюция на ООН, която възоснава на която би трябвало да се договори временно премирие. Очевидно е, че конфликтът не може да бъде уреден по други пътища, извън международно-правните норми. И международното право и хуманитарното право трябва да се зачитат и това трябва да се разбира от само себе си за една правова държава. Жалко е, че въобще трябва да обсъждаме това. Затова призовавам оръжията да замлъкнат, за да можем да направим необходимото да овладеем хуманитарната криза. Това не се споменава в нашата резолюция, но това е жизненно важно, за да се прекрати страданието, да се прекратят жертвите. Израелската държава има право на защита, това е очевидно. Тя трябва да се защитава от всички, които искат да унищожат. Но една демократична правова държава винаги трябва да се запита дали използваните от нея средства са пропорционални. И според мен, както и според редица други депутати, тези средства в момента не са пропорционални. Смятам, че независимо от политическия цвят, ние трябва да кажем, на а, а, нашите израелски приятели какво мислим. Ние знаем, че Хамас не е пацифистска организация, знаем, че тя не споделя нашите основни ценности и е, ракет, зенитния а, обстрел срещу Израел е опасност, срещу която Израел трябва да се защищава, но е грешка да се отхвърля диалога. Диалога е основната предпоставка, за да се стигне до мир и както става в понастоящем, да се отхвърля диалога, е, е, едва ли не да се избере продължаване е, безсрочно на въоръжения конфликт. Трябва да се спре обстрела. Вярно е, че ние трябва да говорим и с Хамас. Ако Израел не може да направи това а, директно, аз раз, много добре разбирам израелските политици, които твърдят, че не могат да говорят с Хамас, мисля обаче, че има редица хора, които смятат, че са длъжни да направят това. А ако израелските лидери не могат да направят това, има международни формули на посредничество. Например, четворката. И в рамките на тази четворка Европейския съюз може да насърчи посредничеството. Основна грешка ще бъде да се счита, че конфликта в Близкия изток има военно решение. Това ще бъде грешка и за едната, и за другата страна. Не терористичните действия ще донесат решение, не и конвенционалните оръжия. Единствено международното посредничество, диалога ще позволят да се стигне до временно и после до постоянно примирие, което да се зачита в рамките на механизъм, наложен от международната общност. Има възможности да се постигне това. Когато бях дете, ми казваха родителите, с терористи не бива да се говори. Тогава за терорист се сочеше Арафат след години на същия този терорист му беше присъдена Нобеловата награда за мир. Така че виждате, неща, които са ставали в миналото, могат да се повторят и в бъдеще. Нека да се опитаме да видим дали не е възможно да се постигне диалог. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха на, на всички предложения в тази насок. Мисля, че ако те получат подкрепа, ние ще допринесем за намирането на решение в Израел. Госпожа... Госпожо председател, госпожо комисар, някой, някой трябва да кажем и добро за лошото и обратно, но мисля, че днеска трябва да кажем какво искаме. Не, временно примирие, прекратяване на ракетния обстрел и а, а, хуманитарна осигуряване условия за получаване на хуманитарна помощ, след това постоянно примирие, изтегляне на израелските войски и отваряне на контролно-пропускателните пунктове и вдигане на ембаргото. Това ще бъде едно много сложно сложна операция, която, за която ще бъде необходимо присъствието на международни сили и мисля, че Европейския съюз трябва да се подготви това. Но за да успеем, за да постигнем успех, ние трябва да бъдем ясни, точни и да говорим с един единствен глас. Добре е да имаме добри намерения, но добре е да бъдем дейни. Второ, Съединените щати и страните от арабската Европейската лига също трябва да поемат своите отговорности. За да има альтернатива на положението в Газа, Израел трябва да подобри положението на, а, в, на западния бряг, да, да, да, да, осигури вода, храна, да се, да се прекрати с. а, всички е, на, на, на, налага, налагането на санкции на палестинците, защото и трябва да дойде един ден, в който всички да могат да кажат всичко и всеки да говори добро за другия. Благодаря ви. Госпожа Москардини. Господин председател Анна Москардини, е, всички е, сме изразтревожени от тази ситуация но аз искам тук да призова да не бъдем лицемерни. Защото този конфликт трае много отдавна. И законното свято право на палестинците да имат свободна държава минава също през святото право на Израел да бъде признат. И ни всички знаем, че Израел беше зачеркнат от географската карта от много арабски държави. Ние знаем, че Франция, Италия, Испания, Германия не биха толерирали такова, такова нещо, ако някой ги а, зачертаеше от географската карта, ако ги смяташе за несъществуващи държави. Ние знаем, че държавата Израел а, а, отново започна тази ента по ред война, защото трябваше да отговори на тероризма, чиято жертва е непрекъснато. Затова нека да престанем да бъдем лицемерни и да говорим с различни гласове. Не може да се мисли, че диалогът с терористите се оправдава с факта, че са умрели много е, цивилни граждани. Не, не бива по този начин да ги извиняваме, защото в бъдеще тероризма ще използва насилието, силата и смъртта, за да получи политическа легитимност. Смятам, че Европейския съюз трябва да бъде по-единодушен, за да може е, да преразгледа економическите си отношения с страните, които не признават Израел, с тези, които всяват несигурност както за израелските, така и за палетинските граждани, които предизвикат страдания. И смятам, че е добре да се преразгледа а, позицията ни за помощите, които отпускаме и контролираме. Благодаря сега за зелените Даниел Комбендит. Господин председател, колеги, положението наистина е плачевно. Надеждата за мир и сигурност и за двете страни се изпарява с димните облаци в Газа и потъва под телата на а, ранените мъже, жени и на а, мъртвите. Ние а, никога не сме били пред по-слаби надежди за сигурност. Всички, които смятат, че тази война се вписва в логиката на израелската аргументация и се оправдава от факта, че е имало а, ракетен обстрел а, минометен обстрел над Израел и смятат, че това е един урок за Палестина, не разбират нищо. Защо тук да се дават такива уроци, една черна педагогика, която никога не е давала а, резултат. От Клаузи се знае, че който започне война, трябва да знае как да я завърши, каква е целта й. И целта на тази война е повече сигурност за Израел – и можем да кажем още от сега, целта на тази война няма да бъде постигната, защото колкото повече се убиват цивилни граждани палестинци, толкова по-малка ще бъде сигурността в региона. Това е трагедията, която става в момента в региона. И именно за това ние трябва да говорим ясно. Мартин Шулт е прав. Трябва да се защити Израел от самия него. Трябва да защитим Израел от съблазанта да търси военно решение чрез армията. Трябва да защитим палестинците от Хамас. Трябва да защитим цивилните граждани на Палестина от Хамас. Това е нашата задача и тя никак не е лесна, но трябва да бъдем ясни. Искам съвета да престане да търси актуализиране, подобряване на отношенията с Израел, докато ситуацията е такава. Това е лошо решение. Настоявам всички, които справо изповядват е, диалог с Хамас, да не проявяват наивност да знае, че да, трябва да се дискутира с Хамаса за да подобри положението в Газа, защото те имат власт, но да не забравят, че Хамас се нуждае от смърт Израел падна в клопката на Хамас. Колкото повече смъртни случаи има в Газа, толкова по-добре е за Хамас. Това е друга истина, която трябва да се каже на Хамас. Ние отхвърляме самоубийствената стратегия на Хамас, който иска да направи жертви мъченици, за да засили агресивното отношение към Израел. Това трябва да се каже на Хамас. И накрая ще кажа, че единствените, което могат да решат проблема с Хамас, са самите палестинци. Докато Израел не се откаже от окупацията на западния бряг на ректката Йордан и не даде положително решение на палестинците от този бряг, все по-голям брой палестинци ще се присъединят към Хамас. Ако, им се, ако не се даде надежда на палестинците на западния бряг ако се даде надежда, те ще се разбунтуват срещу Хамас и ще се освободят от него. И тогава те ще бъдат свободни. Благодаря ви. Благодаря. Сега за Обединената левица госпожа Мокантини. Има хора, които са загубили домовете си, децата си, съпрузите си. Аз чух как един такъв човек каза, Хамас ще каже, че е победил. Израел ще каже, че е победил. Но всъщност ние сме тези, които умираме. Ние цивилните лица. Ако отидете там ще видите хора, които умират, ще видите трупове на жени и деца, ще видите препълнени болници, препълнени сранения, на които няма кой да помогне. Това не са само хора, които умират, умират цялото уважение към Европа, умират мечтите на хората и ние не сме били ефективни. Аз много ви уважавам, госпожо Фереро Валднер. Знам, че работите много усърдно, както и вашите колеги, но трябва да разберем абсолютно ясно, че тази война и че опитът на Израел да реши проблема с военни средства няма да помогне на Израел. Дейвид Гросман говореше за това, че Израел трябва да има морална сила и той го каза, когато Исхак Рабин беше убит от израелски фундаменталист, а не ислямски фундаменталист. Трябва ни прекратяване на огъня, за да може да работят непрекъснато лекарите, за да помогнат на ранените. Трябва гарантираме това, че мирът съществува. Разбира се, имаме нужда от дипломация, но имаме нужда и от други инструменти. И един от такива инструменти, който можем да използваме срещу Израел, е нещо, което чух от представител на Европейската комисия и това ме зарадва, че сега не е време за разговори. Трябва преди всичко да осигурим, че има прекратяване на огъня. Това трябва да бъде най-важното ни послание. Говорим за международна закрила, госпожо комисар. Съмятам, че е грешка да мислим само за РАФ и газа от гледна точка на закрила Закрилата на цивилното население ще се осигури, когато спрат нападенията от страна на Израел. Мерките за отваряне на КПП, на КПП, извинете, са предвидени още в споразумението от Осло. Обаче палестинците просто не могат да излязат от територията на Газа, дори ако са ранени, дори ако са болни. Виждаме, че Израел не иска да спира, но ние трябва да осигурим спирането на огъня и отварянето на коридори за хуманитарна помощ, защото ако хората не могат да се хранят, ако те не могат да извършват економическа дейност, то няма да можем да оказваме натиск върху Хамас. Западният бряг е окупиран и не трябва там да се строят повече израелски. Благодаря ви, Луиза Моргантини. Бих искала да израза моето уважение към вас и другите колеги, които бяхте в е, Газа тези дни. Сега господин Белдер за независимост демокрация. Господин председател, Палестина е ислямска територия от самото си създаване. Хамас се придържа към този принцип от самото начало. Те Хамас е подкрепено от Ислямска република Иран. В тяхната идеология няма място за израелската държава. Последиците на ислямския тоталитаризъм е, са днес факта и ние сме свидетели на тези факти в ивицата Газа. Е, Хамас използват джамиите в е, Газа. Прочетахте какво пишеше във Франкфурт Алгемайн от, от понеделник, миналия понеделник. Там се казва, че Хамас в крайна сметка подготвя един конфликт с Иран и всъщност продължава да събира оръжие и амуниции. Господин Романьоли, минута и половина. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Мисля, че повече, повечето от нас желаят мир и са загрижени за положението в Газа. Смятам също, че можем да подкрепим казаното от съвета. Мисля, че комисията до сега водеше, извършваше действия, които бяха в името на диалога Мисля, че госпожа Моргантини е права, когато казва, че помощта не трябва да бъде само за Газа, тя трябва да бъде за всички палестински територии в региона. Госпожо комисар, вие казахте, че дипло аз, че трябва да продължи дипломатическите, да, да, да се продължат дипломатическите усилия и да се търши дипломатическо решение. И аз съм съгласен с вас. Трябва да има победа на международното право, защото е, в никакъв случай успех и победа няма да се постигне чрез оръжията. Шулц го каза и аз го препотвърждавам. Няма, няма да. Няма, няма да има реш, решение на обетована земя, решение, което да се постигне чрез оръжие, чрез насилие. Мисля, че Европейския съюз разполага с достатъчно инструменти, за да а, а, потържи дипломацията. Господин а, Шулц, е толкова ще ви е много щастлив, че вие го цитирахте. Госпожо председател. Може би сте прав за господин Шулц, но искам да посоча, че Хамас е срещу решението, основано върху принципа на съществуването на две държави. Хамас отрича правото на Израел на съществуване. Хамас извършва брутално насилие срещу собственото си население. Хамас използва своя собствен народ като човешки щит. Разбира се, трябва да реагираме срещу това, което се случва на цивилното население. Ако някой използва хора като жив щит, какво можете да кажете? Ние правим нещо, което е да сравняваме две несравними неща. Ако има война, така или иначе няма оправдани убийства – няма никакво право да убиваш. Не трябва да бъдем едностранчиви, но трябва да се стремим към осигуряване на това огъня да бъде прекратен, за да осигурим хуманитарни доставки. Господин Шварценберг и госпожа Фереро Валдер с помощта на други делегации са извършили много повече, отколкото който да било от ООН или от САЩ. Ние сме ви благодарни за това, но трябва да отчетем две неща. Прекратяване на нападенията от страна на Израел, но също така и гарантиране на това, че ракетите, произведени в Иран и Корея, не трябва повече да попадат в ръцете на Хамас. Трябва да гарантираме това чрез международни договори, чрез квартета, чрез Арабската лига и в центъра на това гарантиране ще бъде Египет. И последно, за нападенията от страна на Израел. Това е само първа, много малка стъпка. Ако е Израел иска да има достоен партньор в Палестина, ако иска да има решение възоснова на две държави, то Израел трябва да отчете, че президентът Абас има подкрепата на хората. Израел трябва да спре с селищата, за да се осигурят необходимите преговори и да се осигури мир в региона. Благодаря ви. Превишихте времето за изказване, госпожа Наполитано. Благодаря, господин председател. председател. Понякога, е, трябва да внимаваме да не сме неадекватни, когато говорим. Е, бяха избити, е, верно, цивилни жени и деца, но от друга с претенцията, че се, Израел се съпротивлява на тероризма. Това, че някои държави искат да зачертаят Израел от картата, това не оправдява кланетата избиването на цивилни граждани. Защо така Израел прави една грешка, защото по този начин се натрупва омраза и ще има отмощение. Напротив, трябва да бъдат прекратени военните действия, да се приложи резолюцията на съвета за сигурност на ООН и Европа да се опита да посредниче, за да стане това възможно. Защото тези е, избивания могат да подсилят Хамас е, и да, който да измести а, е, а, палестинската администрация. А, Хамас а, отказва преговори с Израел и може да се попитаме какво сме постигнали до тук. Какво сме постигнали? А, трябва да посредничим за, ако искаме да а, премахнем омразата и насилието. Сега а, госпожа Мария да сърне с две минути. Господин председател, всички носим отговорност за ставащото днес в Близкия изток. Европа и международната общност. Ние оставихме ситуацията да се изостри, направихме се, че се, не, не, не виждаме, че сигурността на Израел е заплашена и направихме ситуацията невъзможна. Днес вече има 915 мъртви, сред които много деца, стотици хиляди ранени бежанци, които не знаят къде да отидат, влушаваща се хуманитарна ситуация. Жителите на Газа без ток, без вода. Вече три седмици тази ситуация продължава а, и те се опитват да оцелеят. Има твърде много страдания и нещастия. Това трябва да се прекрати веднага. Нашата отговорност на нас, европейците, е да не бъдем да не щадим никого, да окажем натиск и върху двете страни, за да седнат на масата на преговорите. Това е въпрос на дни, е, е, защото след няколко дни може да се извърши непоправимето е, пехотната инициатива. Трябва да се гарантира на народа на Газа, че утре ще може да живее в мир да се гарантира контрола на границите, да се премахне блокадата. Ние всички тук знаем, че за да се постигне такова споразумение е достатъчно Европа, Съединените щати и арабските държави, които ще се срещнат в други ден да говорят с един глас. Аз съм дълбоко убедена лично, че днес трябва да спечелим не войната, а мира. Благодаря, Роберта Анжелили, една минута. Много apprezzabili davvero le parole della commissaria. оцених думите на комисарката и на господин Пьотери, който посочи сериозната отговорност на, а, ха, на Хамас и диспропорционалната израелска реакция. Въпреки думите, кризата продължава и вече има около хиляда жертви, много деца сред цивилното население. Хуманитарната помощ не достига. И без лицемерие ние трябва а, да реагираме, защото докато нашите деца се радваха на коледа, там децата умираха а, международната общност трябва да направи нещо повече. Ние трябва да усетим цялата тежест на нашата отговорност. Не е достатъчно а, да даваме съвети на Хамас, на Израел, да прехвърляме отговорности. Защото преди всичко така Европа изглежда неадекватна, не е способна да е, изгради е, е, истинска стратегия да наложи една политика на мир. Днес ние трябва а, да се опитаме да постигнем едно премре, примирие и много строго да наблюдаваме развитието на мирния процес в мирния е, в Близкия изток. Трябва да се дадат е, конкретни отговори, за да може гражданите на тази територия да живеят в мир. И искам да ви кажа, че насилието, омразата са рожби на бедността и трябва да се бием, преборим с корените. Сега Елен Флотра. Видяхме войната, вид, видяхме и, умрели, и, и жертвите, и убитите, но и хора, които имат право да живеят. Най-спешно е да е, осигурим безопасност на живото население. За това се обръщам към вас, господин председател на съвета. Имате ли чувство, че всичко сте направили, за да накарате израелските власти да спрат веднага тази атака? Сигурно не. Е, когато се говореше по посолствата, е, за тези неща. Съвета срещу и въпреки мнението на парламента искаше да е, обнови, да усъвремени своите отношения с Израел. Съвета не не, не може да мобилизира клаузата права на човека в споразумението с, с Израел. Омръзна ми да чувам, че не можем да направим повече, че сме стигнали до е, на улици. Вие трябва да направите, вие трябва да направите всичко, за да е, предотвратите и да преустановите последиците от е, едно е, нападение, което наистина вече не може да се издържа. Ако просто не знам какво ще трябва да стане, за да, за да почнем наистина да действаме, за да почнете да действате. Ако, продълж, ако продължават нашите отношения с Израел, така както бяха до сега, е, без нищо да се случи, всъщност е, вие е, загробвате хилядите умрели, вие загробвате европейският проект за бъдеще. Благодаря ви. Много ви моля да се придържате към вашето време за изказване. След като видяхме клане предимно на цивилни лица, искам да изразя от цялото си сърце солидарност с палестинския народ. В продължение на 70 дни те са станали жертва на огромната израелска военна машина, която нарушава международното право. Също така се присъединявам към онези в Израел, които, които призовават към приключване на военните действия. Газа се превърна в най-големия затвор на открито в света Продължава да се строят и разширяват израелските селища. Около окупантите преминаха и към открити военни действия. Те използват като предлог е, изстрадването на ракети към Израел. Аз разбира се не подкрепям никакви изстрадвания на ракети от когото и да било, но това е, е само предлог. Съветът със сигурност не прие резолюция. Израел е държава, а не организация и е член на ООН. Той има отговорност пред международната общност и трябва да спазва и тази всички останали резолюции, приети от ООН. Израел трябва да спазва международното право. Трябва да има пълно международно разследване. Международната общност изисква незабавно прекратяване на огъня изтегляне на въоръжените сили, осигуряване на достъп на хуманитарните доставки и условия за мисията на ОНЕ да извършват своята дейност. Необходимо е да се спре повишаването на равнището на отношенията между Европейския съюз и Израел. Може да се намери само политическо решение на този конфликт. Трябва да се използва международното право с цел да се прекрати окупацията на Палестина, да може да бъде създадена жизнеспособна палестинска държава. Но в името на бъдещите поколения трябва да спрем войната сега. Благодаря ви. Патрик Луи, една минута. Господин председател, преди хиляди години Давид се, се бореше с Голят за земята, за обетована земя. Сега на същото място, в същия регион сме свидетели на същата драма. От една страна трябва да се осигури сигурността и признанието на държавата Израел. С това обаче може да стане само ако има една истинска суверенна палестинска държава. Многокултурността е, има свои е ограничена. Там, където има два народа, трябва да има и две държави. Тук Европейския съюз трябва да е, си постави тази цел. Да се да се създаде една палестинска държава, където ще има правила, които е, ще закрилят а, е, уязвимите и ще. А, е, няма и няма да дава допълнителни сили на а, силните и богатите. Крайно време е да се заемем с това. Господин председател, възмущавам се от тероризма. Отвратителна е пропагандата на тероризма, тъй като съм от Северна Ирландия, съм особено чувствителен към тези въпроси. Израел действа така поради това, че непрекъснато и безразборно е обстрелван с ракети по гражданското, цивилното население на Израел. Хамас, както и Ирак, моята страна, са майстори в двойното изкуство и на тероризма, и на пропагандата. Ситуацията трябва да бъде изяснена. И Израел приема решението за двете държави. Хамас дори отказва да спазва принципа, че Израел има право на съществуване. Хамас извършва терористични нападения срещу Израел. И след като Израел отвръща на удара, Хамас крещят, че те са жертва. Не, те са престъпниците. И отговорът е в нашите ръце. Трябва да заявим, че обстрелването на Израел незабавно трябва да бъде прекратено. Госпожа Краца за две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля си, че всички сме съгласни, че ситуацията в Газа е трагична Хуманитарната ситуация трябва незабавно да бъде подобрена и искам да поздравя комисията за нейните усилия, както и председателството за неговите иници... инициативи и опити за координиране на национално ниво. Това е много важна роля. Задължително трябва да гарантираме прекратяване на огъня от двете страни. Трябва да гарантираме че хуманитарната помощ постъпва в ивицата Газа и че оборудването и хуманитарната помощ може да се придвижват споко... свободно. Също така трябва да гарантираме това прекратяването на огъня да бъде незабавно спазвано от двете страни. Трябва да подкрепим мира и принципа за съществуване на двете държави, както и жизнеспособната палестинска държава, която е съгласна да съществува мирно редом с Израел. Трябва да се излезе от порочния кръг на насилието, от който страдат не само народите на Палестина и Израел, но и всички държави в региона. Това е нещо, което застрашава мира в целия регион. Трябва да гарантираме това, че можем да предложим по смели стъпки, отколкото до сега. Трябва да имаме откровен, целенасочен диалог. И двете страни трябва да бъдат самокритични и трябва да коригираме допуснатите грешки и трябва да изградим доверието между двата народа и да укрепваме такъв диалог с всички хора в Палестина, така че те да разберат колко са важни човешките права, човешкия живот и мира. Благодаря ви. Благодаря, Хане Свобода. Две минути. Благодаря, господин председател. Господин, след, след шегата на премиера Топланик, Бих искал да кажа, че аз като австриец а, се радвам да видя да представители за чешкото председателство тук. Колеги, аз бях в Израел малко преди нападението над Газа. И тогава премиера каза, че всичко е наред, докато министра на външните работи твърдеше, че трябва да се види как ще се развият нещата. Всъщност обаче няма партньор за преговори и това няма никакъв смисъл. Ние сме убедени, че дори и с умерените представители на Хамас е много трудно да се разговаря. И всъщност ние допринесахме за разтурянето на временното правителство. Това беше наша грешка. Аз не обичам Хама, защото е терористична организация от една страна и защото деформира фундаменталистските идеи. Но тук не става въпрос за симпатии или антипатии, а за намирането на решение. Затова смятам, че трябва да направим това, което препоръчват много колеги, така че населението на Газа да има приличен живот. Защо мислите, че те избраха Хамас? Защото според тях това е за тях единствената възможност да оцелеят. Мисля, че ако се бъдат гарантират прилични условия на живот на тези хора, нещата биха се променили и техните собствени нагласи. Елмар Брок заяви, че, трябва, че принципа за пропорционалност не се прилага. Напротив, прилага се по отношение на международното право, защото който е, върви срещу този принцип, върви срещу правата въобще. Крис Дейвис. Само преди три дни бях в Газа и бях потресен от това, което видях. Ако не бях виждал снимки на а петгодишни еврейски деца с дола на нацистки уреднишия, насочен към тях, нямаше, може би, да бъда толкова потресен. Не мога да разбера защо след като хората, народа, който е страда толкова много през 20 век, причиняват толкова страдания на други хора, на друг народ, защото в момента газа е ад защото дори по време на примирието бойни самолети летят във въздуха и хвърлят бомби. 300 деца вече са убити, много други деца са усъкътени. Това не е съразмерна реакция на цивилизована страна. Това е зло. Да, ракетите на Хамас трябва да спрат. И аз съм го казвал това но нека да не слушаме повече приказките на израелските политици, които казват, че трябва да спре тероризма. Защото ако попитаме палестинците, те ще посочат имената на Олмерт, Барак и Ливни. Никога преди, никога преди Европейският съюз не е говорил за страданията на палестинския народ с последващи действия, които да подкрепят тези думи. Ние се провалихме и продължаваме да се проваляме. Не може да има мир без преговори с враговете си. Обаче ние отказваме да говорим с избраните представители на палестинския народ. И сега говорим за договор с Израел за засилено сътрудничество и искаме да възнаградим Израел. Онези, които искат мир в Близкия изток, онези, които искат да видят справедливост от двете страни, трябва да разберат, че трябва да преосмислят позицията си. Благодаря, Шоно на Една минута. Господин председател, войната, която продължава в Газа, е ужасяваща и скандална. Всички знаят, че военните решения няма да доведат до успех в Близкия изток. Единственият начин за гарантиране на мира и помирението е политическото решение. Незабавно трябва да бъде прекратено насилието. Подкрепям съществуването на жизнеспособна палестинска държава с, с работеща економика. Целта е да има две държави, които взаимно се зачитат. Израел има право на самоотбрана, но то той превиши това си право с нападенията срещу Газа. И международната общност не трябва да си затваря очите на това. Незабавно трябва да бъде възобновен мирния процес за Близкия изток. Надявам се, че новоизбраният президент на САЩ Барак Обама ще работи по този въпрос и аз му пожелавам успех в това. Благодаря. Девид Хармештайн. Благодаря ви, господин председател. И аз бях в Газа преди няколко дни. И това беше наистина едно много впечатляващо преживяване. А, отидахме и в Египет. Струва ми се, че сме като че ли в края на една епоха, края на администрацията Буш. В, в Последните дни на администрацията Буш се охарактеризират с кървави събития. Вървим обаче към друга политика за Близкия изток, в която струва ми се, че Европейския съюз може да бъде лидер. Обама, Обама каза, че ще разговаря с Иран. Ние трябва да разговаряме с всички, включително и с Хамаса. Трябва да създадеме и да е, изградиме една нова политика за Близкия изток, която да почива на нашите стойности, на нашите ценности, на, е, на международното право. Стотици деца от Газа, които са загубили ръцете си, е, краката си, ни, ни гледат с е, молещи очи имат право на надежда. Тоест, ние трябва да действаме на място, за да можем да вдъхнем доверие и надежда на по-умерените. Тези, тези, които днес а, Хамас нари, нарича предатели. Взех такси и спрях пред един голям е, пред един голям плакат. Да, наистина има последици, има ракетни обстрели, но това няма да доведе до мир в Израел. Защото ако продължиме така, е, омразата ще дойде и тук сред нас, в нашите улици, в нашите градове. Благодаря ви, господин председател. Господин Портас. Хиляда убити, хиляда жертви. Извинете моята откровенност, но колко, колко жертви трябва, каква бройка трябва да изчакаме, колко трябва да бъдат убитите в Близкия изток, преди да задействаме да се задействаме преди да, да предотвратиме смъртта на цивилни. Ние не можем да ние не можем да избягаме от отговорността си. Нека не забравяме, че съвета реши да засили сътрудничеството с Израел въпреки мнението на парламента ако бяхме разговаряли с Хамас, ако бяхме мислили по друг начин, щехме да спечелиме много години. Е, Европа не трябва да подкрепя по-силния, който е, е, нанася щети. Там умират хора по улиците и същото може да се случи и тук в нашите страни. Но знаем много добре, че мирът е, е по, зависи от края на израелската окупация. Трябва да действаме, госпожа Сината. Това, което се случва в Газа е разтърсващо все повече се засилва разрухата и западните страни изглеждат безсилни. Аз съм съгласна с правото на Израел без да бъде застрашен с ракетен обстрел. Обаче това, което става в Газа е клане и няма никакво оправдание за това, което става. За нас в Европейския съюз е това, което ние правим е, че ние обявяваме Израел за нашия предпочитан търговски партньор. Като отчетем средствата, които ще налеем в израелската економика, ние трябва да осъзнаем, че носим отговорност за това, че тези пари по някакъв начин ще бъдат насочени към убиване на цивилни лица призовавам да се наложат търговски санкции срещу Израел незабавно, докато не се сключи договор за реално прекратяване на огъня, защото иначе ще бъдем съучастници в това избиване на цивилни лица. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Отново в Близкия изток говорят оръжията. Отново основните жертви са жените и децата. Хиляди ранени, стотици умрели. Историята се повтаря още веднъж с целия си ужас. И това пред прага на Европа. Виждаме, че въпреки своите инициативи Европа не е ефикасна в този сериозен конфликт в близката и зона на влияние. И това е просто неразбираемо за огромна част от общественото мнение, което не може да приеме тая безпомощност. Госпожо комисар, Европа трябва категорично да заеме своето лидерско място. Е, Средиземноморския съюз, е, е, парламентарните асамблеи между, със Средиземноморския регион. Всички тези институции трябва да се намесят за да се гарантира незабавно прекратяване на огъня, помиряване на ивицата газа, отваряне на граничните пунктове и премахване на блокадата. <clears throat> Трябва да настояваме за незабавно прилагане на резолюцията на ООН. След този етап трябва да предложим разполагането на въоръжени сили, но не много национални, а европейско-средиземноморски. Така ще бъде изявена политическата воля за една пакс Ев- Европа, желана <clears throat> от всички арабски държави. Искам да привлека вниманието и върху една необичайна ситуация. С конфликта в Близкия изток ние <clears throat> постепенно навлизаме в високо рискова зона. Зоната на сблъсък между цивилизациите. От започването на Израело-палестинския конфликт винаги арабското обществено мнение се е мобилизирало. Днес обаче това е едно мисиоманско обществено мнение, което далеч надминава географските граници на арабския свят. И ние носим историческата <clears throat> отговорност да възобновим диалога на цивилизациите. Благодаря Вероник де Кайзер. <clears throat> Две минути. <clears throat> Господин председател, а, толкова пъти съм говорила пред а, е, този форум в името на усилията за мир, на диалог с Хамас, че няма да се връщам повече на това. Чувствам се смазана от тъга и гняв. Няма да позволя да, да разтърсена от емоции, пред, от а, пропагандата на война, която чувам, пред амалгамата, която се прави, пред а, вълната омраза и антисемитизъм, която залива нашите улици. Ще кажа само няколко думи. Европа трябва да се върне към а, основните си принципи. Не е лошо да бъдат припомнени живота на един палестинец струва също толкова, колкото живота на един израелец. Не само живота, но и бъдещето и свободата му. Второ, международното право трябва да се спазва. Международното право налага незабавно прекратяване на огъня и всичките Женевски конвенции, всички резолюции на съвета за сигурност. И днес този регион обаче се превърна в завон на неправо. Един завон, е, регион, където правото не се спазва трябва да се е, въздаде правосъдие за всички престъпления, всички нарушения на правото, независимо коя от страните ги е извършила. Никога няма да се постигне сигурност без мир, нито мир без справедливост. И временното правосъдие е създадено именно за това. Иначе омразата ще продължи да залива този регион. И през последните дни мисля, че потенциално омраза, който беше натрупан е по-опасен от бомбите. И трябва да спазваме договорите за партньорство, включително втори параграф от договора за асоцииране. Това са задължения, от които Израел не може да се отказва. Той не е изключение. Той носи държавна отговорност. Той не може да бъде третиран наравно с Хамас, и по отношение на международното право, неговите задължения са по-стриктни. Защото в Газа населението е заложник, палестинците са затворени в лагери, това е, самата Газа е един завор, затворно открито. Ние успяхме да излезем там само защото сме европейски. Те излизат единствено с краката напред, защото са мъртви или ранени. Европа няма да бъде Европа, ако ние забравим тези основни принципи. Благодаря много, Фредерик Рис. Две минути. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Исках е, да започна, като преповтора казан от Даниел Комбендит за отчаянието, което е, ни обладава днес е, от тези смъртта на хората, на които сме свидетели, които гледаме всеки ден на телевизията. Всички конфликти, всички тези е, ужаси, които виждаме в, в Конго, в Зимбабве, в Чечня. Всичките тези убийства, кръвопролития, се развиваха пред мълчанието и пред затворените очи. Като някои, някои, някои, някои колеги прилагат двойни стандарти, но госпожа Моргантини припомни, че няма иерархия в смъртта. Всеки един, всека една жертва, мъж, жена, дете е една жертва в повече. Какво да направим днес? за да може нашия дебат днес да не остане едно стерилно размена на мнение и само да спориме за историческата отговорност на едните и на другите. Е, в никакъв случай кой, кой от нашите от нашето правителство би би приело да се е, стран, държавата му да се обстрелва с ракети без да реагира никое, разбира се. От друга страна трябва да, да се гарантират е, постъпването на хуманитарна помощ Знаеме какви са основните принципи на мира. Те бяха преповторени в табак. М. Дейвид и госпожа комисара ги преповтори. Те, те съществуват в текстовете. Но, но това означава, че и едните и другите трябва да се откажат от нещо. Не става. Не става дума дали ще разговаряме с Хамас и как и при какви условия. Някой, ами, извинявайте, повечето колеги говореха повече. Аз мисля, че отговор е този, който е, е, това, което каза е, Ясера Рафат. Първо, палестинци и израелци и съседи, араби, юрданци, Егип, египтяни, всички да станат страна по един устойчив, по устойчиво мирно споразумение. Първо помирение между палестинците, каза Рафат. Минута. Госпожа Ока, благодаря ви. На 11 януари бяхме в Рафа и в Газа. Територията е абсолютно блокирана. Цивилните лица не могат да избегнат от да избегнат всеки дневните нападения от страна на Израел. Това, което видяхме, просто е невъобразимо. Необходимо е трайно и незабавно решение на този конфликт бяхме разтърсени от ужасяващото страдание, което видяхме, както и от мащабите на разрушението. Затова призоваваме незабавно да престанат нападенията, но и Хамас трябва да прекрати своя обстрел и контрабандата на оръжие трябва да бъде незабавно прекратено. Трябва незабавно да бъдат отворени границите, за да може да постъпва хуманитарна помощ. Също така видяхме на границите, че докторите вече бяха на границата. Те искаха да влязат в територията на Газа, за да помогнат на хората, но границите бяха затворени и докторите не можеха да помогнат помогнат на жертвите. Моля, отворете границите за хуманитарна помощ и доктори. Благодаря, господин Владимир Железни. Една минута. Господин председател, всички много сериозно се отнасяме към това убийство на жени и деца, но не трябва да бъдем лицемери. Коя държава, членка на Европейския съюз, ще прояви такава сдържаност, че да не отговаря на дългогодишен обстрел по нейна територия? Населението на Газа не са само жертви. Те демократично и с голямо желание избраха Хамас. И когато Хамас говори за освобождаване, те говорят не за освобождаване на Газа, но за освобождаване на Хайфа и Иерусалим от евреите. И те смятат, че всички трябва да споделят тяхната съдба и за това се крият за, зад гърбовете на невинни хора. Те използват джами, училища и жилищни квартали, за да крият там оръжие. Десетки хиляди цивилни лица са били убити в продължение на много години. Палестинците гласуваха за Хамас, така както на времето германците гласуваха за нацистската партия. парите на Европейския съюз, предназначени за Палестина, се използват за копаене на тунели за контрабанда на оръжие. Господин Хокмарт, за две минути, моля. Благодаря, господин председател. Господин председател. Нашата дискусия днес се охарактеризира от много важни елементи. Повечето членове на парламента искат да се намери незабавно решение и е, всички смятат, че Израел трябва да има право да съществува и с границите на, на Израел да бъдат сигурни. Това е важно за Европейския съюз. От друга страна, независимо от коя страна са убитите, това е трагедия. Тази трагедия няма да бъде по по-незначителна, ако ракетите биват отстрелвани от по-далече или обсега им е по-голям. Има някакви, има някакви препятствия за създаването на палестинска държава. Това е трагедия, която всъщност има последици за международната общност. Сега, от отдавна се обстрела, от една страна има ракетен обстрел, от друга страна има незаконна търговия на а, оръжие, но в крайна сметка тази трагедия се е, в основата на тази трагедия е конфликта, който противопоставя Израел на палестинците. В никакъв случай едните не са бели, едните не са черни. Това не е конфликт между палестинските власти и а, Израел. Това е конфликт между умерени и а, екстремисти. Ние обаче трябва да подпомогнем, да помогнем на умерените, за да, могат, за да не могат екстремистите да спечелят. Онези, които искат да удавят, да унищожат Израел. Само ако помогнем на умерените, ще можем да постигнем а, е, мир, траен мир в региона. Искам да говоря на онези, които допринасят за лицемерието и демагогията в този парламент. Бяхме свидетели на много войни. Конфликтът, който виждаме днес, обаче е много асиметричен. В продължение на три години се изстрелваха ракети срещу Израел – и никой не беше критикуван за това. А днес заклеймяваме Израел и ни е много лесно да го правим, защото Израел е член на ООН, има правителство, има власти, които могат да бъдат критикувани. От друга страна имаме терористични организации, дори не знаем кои са тези хора реално. А те си играят с живота на невинни хора, зад гърбовете на които се крият. Има симетрия и в друг смисъл ние броим палестинските жертви. И не сравняваме този брой с хилядите застрашени израелци, защото не може да се компенсира пролята кръв на един човек с пролята кръв на друг човек. Много е лесно да се говори, но много е трудно да се действа ефективно. И без намеса на международната общност този конфликт никога няма да бъде решен. Искам да се обърна към онези, които говорят за непропорционалната реакция на Израел. Какво искате една терористична организация да изстреля 17 000 ракети от територията на Газа? Дали това наричате непропорционалност? В този конфликт не се спазва закона. И ние трябва ясно да заявим това, а не да се опитваме да говорим с неясни думи. Колеги, настоявам да спазвате времето за изказвания. Иначе никога няма да можем да приключим заседанието ни. Не ми е приятно да прекъсвам хората, но господин Шварценберг вече пресрочи своето време тук. Той не може да бъде тук по-дълго от 4.20. Той вече е сред нас. Едно мирно а, решение може да стане само ако се наложи тези многонационални сили. за първи път, като че ли Израел се примирава с такова решение за което палестинците не веднъж са настоявали. Но мисля, че такива сили могат да бъдат разположени само когато се намери подходящо споразумение между връждуващите страни. Дано да е възможно най-скоро. Трябва това да се е, извърши при пълна безпристрастност и е, тогава Европейския съюз ще може да действа това може да стане в рамките на Средиземноморския съюз. Е, знае се, че американците се смятат, че са пристрастни към Израел, арабските към е, Палестина и за това Европа е най-неутрална. Хубаво е да се подготвим за това. Благодаря. Благодаря, че спазихте времето. лески две минути. Long-lasting conflict and occupation gives fruits in anger. Уважаеми колеги, дългото време на конфликта вече носи резултати. И виждаме нещо, което можем да наречем ефекта на Хамас. И това е един сериозен фактор. Не е приемливо, че арабите, ислямистите и Хамас отричат правото на Израел на съществуване. Недопустимо е това, че използват деца като защита, като щит. Недопустимо е също да има заплаха за живота на деца, където да се намират. Виждаме порочен кръг на агресията, обаче сегашните израелски власти се извлякоха полука от миналото и прилагат една стратегия, която се прилага с хирургическа точност. И тази стратегия се прилага към един агресивен съсед, който обстрелва Израел с ракети. Дали решението, предлагано от Европейския съюз, е приемливо днес за Израел? Дали може да има нещо приемливо при положение, че Хамас води до смъртта на толкова много хора. Така че трябва да пожелаем повече кораж на Израел. Ако западните страни не бяха създали през 1948 година две държави, те сега трябва да го направят. Отговорността не изчезва. Нека да бъдем по-смели в нашата стратегия. Благодаря ви. Благодаря особено за това, че спазихте времето си. Заповядайте. Ялко Качен за една минута. izraelska država je izraelski vojski ukazala da v gazi uniči hamas. hamas izstrelja tako da v gazi pobija palestince много жертви. Една трета от тези жертви са деца, една трета са жени. Това е непропорционална реакция. Как да е, очакваме, как да се надяваме на, е, на спиране на огъня, на спиране на военните действия, когато, е, два, когато двете страни не искат да знаят една за друга. Хамас трябва да е, признае Израел и Израел да признае правото на съществуване на е, своите съседи. Тоест, ние трябва да минеме от военно на политическо равнище. господин председател, господин комисар, нека да, да ви а, похваля и да ви поздравя за постигналите резултати по време на преговорите на тройката и отварянето на хуманитарните, на хуманитарните коридори и временното е, спиране на огъня е, за 3 часа всеки ден. Това стана благодарение на намесата на представители на Европейския съюз. Е, Европейския парламент се обедини около, около една балансирана резолюция, която може да бъде, за е, която можем да бъдем горни, която се прие и от лявата страна на спектъра, и от дясната. Ние, из, ние настояваме да се признае държавата Израел и същевременно Хамас да престане с ракетния обстрел и да има постоянно при... да се постигне постоянно примиране и спиране на военните действия. Сега обаче трябва да видим какви трябва да бъдат условията за постигане на тези на това е, включително и каква е ролята на Египет, защото Египет трябва да закопае тунелите, през които се е, внася нелегално оръжие. Така че ние трябва да, вероятно ще трябва да изпратиме е, и екипи, които да контролират преминаването на КПП Рафа. Е, и кажете ми докъде са стигнали преговорите с Египет. Очаквам вашия отговор. Господин Ручек. Дами и панове, хотел бих vyzvat Раду и комисия, аби засилили... Благодаря за една минута. Дами и господа, искам да призова комисията и съвета да засилят натиска и върху двете страни в конфликта. Ние имаме вече резолюцията 1860 на ОНЕ и трябва да зачитаме този факт. Необходимо е да се гарантират условия за дългосрочно прекратяване на огъня и осигуряване на хуманитарен коридор. Вече много пъти тук беше казано, че военното решение няма да доведе до нищо добро. Необходимо е само политическо решение, само то ще осигури мира. Необходимо Европейския съюз да работи заедно с САЩ и с Арабската лига и да бъде по-активен. Толкова продължителен конфликт трябва да се спре чрез политическо споразумение, основано върху принципа на съществуването на две държави. По този начин израелците и палестинците ще могат да живеят в мир, взаимно зачитайки границите на двете държави. И това ще допринесе за стабилност в целия Близки изток. Йоанис Касолиди за две минути. Обсъждаме поредната хуманитарна трагедия съвсем близо до нас, съвсем близо до моята страна и това е конфликта между двама наши партньори в Средиземноморския регион. Палестинците още не са разбрали, че терористичните действия и ракетите няма да помогнат за освобождаването на тяхната страна. Израел не е разбрал, че толкова мащабен военен отговор води само до вербоване на нови потенциални терористи-самоубийци. А какво можем да кажем за цивилното население, жените и децата? Никой не мисли за тях, никой не се вълнува това, че има деца, които са убивани, които са усъкатени и изгорени. Децата на Израел и на Палестина страдат ние от удобството на нашите домове Виждаме това по телевизията и се чувстваме ужасно. А какво изпитват хората, които се намират там? Какво можем да правим? Ако само се опитваме да намерим виновните, няма да помогне на цивилното население. Приемането на резолюциите също няма да помогне на цивилното население. Как да превърнем думите в дела? Сега е време да се проведат преговори с заинтересованите страни, да се формират международни въоръжени сили, които да бъдат развърнати в Газа и това да включва също и полицейски сили, съставени предимно от арабски страни. И тези сили трябва да имат сериозен мандат от ОНЕ, за да наложат законност и ред. Трябва да се прекрати обстрела, трябва да се прекрати контрабандата на оръжията и незабавно трябва да бъдат отворени границите. Не можем да оставим цивилното население заложник в ръцете на двете връждуващи страни. Джулието Киеза. Един голям е, италиански антифашист, голбети, казваше, че когато истината е само от една страна, Соломоновото решение е тенденциозно. Това въжи за газа в последните дни. Този парламент се готви е, да се опита да спре Израел. който напада а, палестинското население, който всъщност напада едно гето. Няма никакво извинение за подобно поведение. По този начин всъщност Израел работи против собствената си сигурност и е, собственото си съществуване. Защото е, всички а, мъртви не допринасят за това и а, подкрепата към Израел всъщност убива мира. Затова трябва да се спре всичко. Стефано Запала. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря председателя на съвета че остана толкова дълго с нас. Това е, е добър жест от чешкото председателство. Съгласна с колегата Москардини, който не познава реалността на, на терена. Не, не може да изразява конкретни позиции. Мисля, че някои просто са ходили в Палестина просто заради туризъм или като наблюдатели. Но смятам, че само прякото наблюдение може да предостави истинска информация за ситуацията, която съществува много отдавна. Всъщност ние никога не сме се отнесели сериозно към този проблем, нито пък сме се опитвали да го решим. Продължаваме да смятаме, да го разглеждаме между другото. Аз съм ходил и в, Изри... и в Израел и в Палестина. Смятам, че познавам ситуацията. Всъщност, тук палестинският народ, народ е заложник на конфликта между Хамас и Израел, защото Хамас не представлява палестинския народ, може би една част от него, но не целия. Мисля, че а, един документ, който притежавам, показва, че какъв е броя на израелските жертви от ракетния обстрел на Хамас също. Не е толкова различна ситуацията в Газа и западния бряг на реката Йордан. Трябва сериозно да подходим към въпрос. Обръщам се към комисията и към чешкото председателство. За да, това е, защото ситуацията е такава, че трябва бърза реакция, за да се спасят невинните. Иначе всички ще загубим. Лени Копа една минута. Кирия Проедре, и кини гноми с όλη την Ευρώπη ζητά ένα πράγμα από την Господин председател, трябва да се направи нещо, за да се, да се прекрати тази касапница. Хам, Хамас да престане да обстрелва с ракети, но и Израел да, да престане с на мас, масираните е, нападения в Газа и да, и да, да престане да използва фосфорни бомби и други оръжия, които убиват невинни жени и деца е, резолюцията на съвета за сигурност е, обаче в никакъв случай не, не може да ги принуди. Така че трябва да използваме всички възможни случаи, всички възможни инструменти и методи, за да предпазиме невинните жертви. Ние, е, израелците са отговорни за клането, което се провежда и ние и те, и те трябва обаче да се съобразяват с правилата, които ние ще налагаме. Госп... Господин председател, госпожа комисар, това, което се случва в Газа, предизвика международно съждане на Израел. Чухме колеги днес, които се съревноваваха кой най-силно ще заклейми Израел, но е една страна в Близкия изток, Иран, да оставя оръжия и боеприпаси на Хамас вече в продължение на години. Иран предоставя обучение на хората от Хамас. И кървавият резултат с ужасяващи фотографии на убити деца в цял свят е най- доброто средство за воинстващите исламисти да вербоват свои поддръжници с цел да укрепят исламистското движение и да го настроят още повече срещу Запада. Запада. Трагичният резултат е точно това, което иска Иран. Той иска да отвлече вниманието на иранския народ от сриването на иранската економика поради намаляването на цената на петрола и отвлича на вниманието на международната общественост от Иран, който е на път да разработи собствено ядрено оръжие. Иран е тоталитарна държава, в която се погазват правата на жените, децата, правото на свободата на слово също се погазва. Ние виждаме, че Иран непрекъснато подкрепя тероризма, а Запада се стреми на всяка цена да бъде в добри отношения с Иран. И дори не обръща внимание на това, че муджахидините от Иран са движение, което е включено в списъка на туристични организации на Европейския съюз. Господин Стивенсън, този парламент трябва да подкрепи резолюцията на ООН 1860 и тази резолюция трябва незабавно да бъде изпълнена. Онези от нас, които са били в ивицата Газа, знаят, че е много важно терористите да прекратят своя обстрел, но ние трябва също така да настояваме да спре блокадата, така че хората от Газа да могат да живеят нормално. Това ще отговаря на принципите на международното право. Хуманитарни организации са ми казвали, че доставките са абсолютно недостатъчни и това също е проблем свързан с пропорционалността. Организацията Save the Children казва, че над 200 деца са били убити. И още повече деца са били ранени. Това не може да бъде представено като право на самоотбрана. Беше казано, че също така че в момента са замразени преговорите между Европейския съюз и Израел за засилено сътрудничество. Е, господин Галер, две минути. Господин председател, първо има нужда да се установи траен мир и трайно прекратяване на военните действия, а след това Европейския съюз и, е, общ... и е, международната общност не трябва да е, прехвърля отговорностите. Не трябва, да, не трябва да се уповаваме на Хамас. Ние знаеме, че Хамас знаеше, че Израел ще реагира на ракетния обстрел и че Хамас се е, възползва от е, подкрепата, е, от една широка подкрепа, която е, имаше отлив от Фатаха. И ако нещата продължават е, така, е, популярността на Хамас само ще, се, ще расте. От, от една страна, ние европейците не трябва. Не, не, не, не трябва е, сега да, да, да водим преговори за постигане на прекратяване на бойните действия и след това да, да, отново да финансираме реконструкцията. Не, не е достатъчно само да се блокират тунелите за а, контрабанда на оръжие. Не, четворката трябва да осигури едно много по-силно присъствие на място място и това присъствие да е, нашите представители да бъдат упълномощени, да преговарят условия за траен мир. Е, мирният процес трябва да бъде възобновен колкото се може по-бързо, защото ако не и за бъдеще ще се сблъскваме с е, кризи, е, които, които не се заслужават нито от палестинците, нито израелците. Мартинес, Мартинес, благодаря за испанските, соци... испанските социалисти с ужас гледат това, което става в Газа. Те, е, ние искаме да възстановим мира, защото наистина са ужасяващи убийствата на деца и жени, бомбардировките на гетото, какво, в което се превърна Газа. Това ни напомня Герника в Испания а, ние съчувстваме на всички жертви. Трябва а, Европа да положи усилия да мобилизира цялата международна общност, за да се предотврати това, тази престъпна агресия. Срам е, е за нас, е, знаем какво става и не сме достатъчно твърди. Историята ще ни иска сметки защото ще бъдем обвинени в престъпление от бездействие. Ето защо Европейския съюз трябва да подкрепи закъснялата декларация на съвета за сигурност и да настоява да се спазват всички договори, които е, са подписани от Израел. Разбира се, и Хамас е виновен за блокадата, за която никой не е, заклейми до сега. Джефри Фан Орден, две минути. Преди всичко искам да изразя моето огромно съчувствие към всички пострадали хора, както в Палестина, така и в Израел. Трябва да отчетем, че нашият хуманизъм не трябва да ни спира от реална преценка на ситуацията. В Газа Хамас създаде терористична власт. Хамас не позволява никаква опозиция. Хамас убива своите противници. Хамас отказва да признае палестинската администрация. Хамас продължава да обстрелва Израел и да отрича правото на Израел на съществуване. Приветствам думите на Хана Нашрауи преди три години, когато бях наблюдател на палестинските избори. Тя смяташе, че Хамас са силите на мрака. Тя е права. И не трябва да забравяме, че Хамас е заявил, че смъртта е нещо като поминък за палестинския народ. Хамас е използва умишлено цивилното население като жив щит, което разбира се въпиюще противоречие на международното хуманитарно право. В случай, че имаме такъв безчувствен, неподатлив противник, какво можем да очакваме от Израел. И международната общност не обръща особено внимание. Когато Израел предприемаше ненасилствени действия, като примерно прекратяване на електроподаването, той беше обсъждан. И сега, когато Израел отвръща на удара, той се среща с неодобрение на международната общност. Унези, които живеят в Палестина, виждат, че международната общност се отнася много толерантно към корупцията и тероризма. И накрая ще кажа, трябва ни план Маршал за Близкия изток. Не само мироопазващи сили, но Палестина има нужда от достойна администрация, която не е въвлечена в корупция. Също така трябва да се прекрати кислорода на терористите, а именно оръжията и подкрепата за тях. Благодаря. Господин Дароса за една минута. Благодаря ви, господин председател. Съгласен съм с казането господин Ван Орден за Хамас, но факт е, че Каквото и да казваме, нищо не е, оправдава бомбардирането на цивилни граждани от Израел. Просто трябва да се прекрати това бомбардиране. Аз се надявам, че резолюцията, която ще бъде гласувана утре вследствие на този дебат, ще бъде широко подкрепена и, и ще се, се надявам, че съвета ще настоява пред Хамас и Израел да се прекратат военните действия. През последните три седмици ние сме свидетели на една кап касапница, където терор се използва срещу терор, за да се избиват жени, и деца, цивилни. Не може да има за по-разширено по сътрудничество с Израел, докато не започнат ни разширени е, преговори с палестинците и включително Хамас ескалацията на насилието в Газа трябва да се последва с ескалация на нашата реакция. И това трябва всички да го знаят, госпожа Гал. Господин председател, госпожо комисар, господин председател на съвета, мисля си, че е цинично и неприемливо това как ни обсъждаме тази криза като пренебрегваме факта, че Хамас използва жени и деца като жив щит. Мисля си, че не е приемливо и цинично това, което прави Израел, отговаряйки несъразмерно на обстрела и убивайки жени и деца. Мисля си, че е цинично това, че международната дипломация само създава иллюзии, но не успява да постигне целта а именно осигуряване на хуманитарна помощ на жертвите. Искам да издигна гласа си в името на децата, защото няма цел, която да оправдава убийството на невинни деца. Животът на всяко дете има същата ценност, каквато има и живота на друго дете, независимо къде живеят тези деца. Закрилата на цивилното население е ценност сама по себе си и хуманитарната помощ трябва да постъпа. И това е основата, върху която може да бъде постигнато дългосрочно прекратяване на огъня, което на свой ред може да доведе до мир между двете страни. Благодаря, госпожо Гал. Господин Мичел, една минута. Хамас развихря терор срещу израелските граждани и провокира ответни мерки. Някои от Хамас почти открито се радват на смъртта на палестински граждани, дори и деца. Колко е ужасно това! Никога не съм одобрял тероризма никога не съм и критикува Израел, който има право на мирно съвместно съществуване с съседите. Но не трябва да позволяваме емоциите да ни попречат да видим това, което се случва в Газа. Реакцията на Израел е абсолютно несъразмерна и смъртта на малкия деца е нещо абсолютно позорно. Аз не съм срещу новото споразумение между Европейския съюз и Израел. Бих искал да ви напомня какво каза Далай Лама по време на срещата ни в парламента. Той каза, че Тибет може да извлече полза само от ненасилствен подход. Мисля си, че трябва да приложим този подход и към ситуацията, която обсъждаме. Но как може това да стане? Виждаме, че на съвместното заседание на парламентарната комисия по външни отношения и развитието видяхме, че има голям проблем с разпределението на хуманитарната помощ. Трябва да можем да изготвим необходимото законодателство, да осигурим всичко, което да помогне на страдащите хора. Благодаря, господин Мичел. Господин Шварценберг, заповядайте. Господин Шварценберг, ако наистина бързате и искате да направите изявлението си сега, може да го направите сега. Which are important ще отговоря на тези въпроси, които според мен наистина са важни. Говорихме Ah, eh, eh, um, eh, Извинете. Ще стана. Това, което беше споменавано, особено в началото, е дали трябва да установяваме контакти с Хамас. Аз мисля, че времето все още не е дошло за това. Хамас през последните месеци продължи да се държи като терористична организация. Докато Хамас се държи така, не може да има официални контакти, установявани от страна на Европейския съюз. Признавам си, че съм възрастен човек и съм наблюдавал как терористични организации са се превръщали в уважавани политически сили, зачитани от международната общност. Е, виждал съм го в Африка, в Ирландия, в много други страни. Това е нещо, което може да се случи, но първо тези организации трябва да спрат да действат като терористични организации тогава аз ще съм готов да говоря с Хамас и с други организации. Но преди това те трябва да се откажат от терористични действия. Смятам, че е важно да заявя това, защото Европейският съюз не може да се отказва от своите принципи. Ние чухме някои идеи за непреки контакти с политици в региона. Това би могло да бъде добре, но още не е дошло времето за Европейския съюз да установява контакти с Хамас, преки контакти с Хамас. Искам много ясно да го заявя. Смятам, че трябва да дадем висока оценка на действият на Египет, особено през последните дни и месеци, когато Египет работи много сериозно за постигането на прекратяване на огън и може би дори примирие като част от мирния процес в региона. Знам колко е сложен този въпрос. Ние непрекъснато поддържаме контакти с египетските колеги, Знаем каква важна работа извършвате и искам специално да висока оценка на египетския външен министр. Беше зададен въпрос как да помогнем на региона. Мисля си, че първо нези, които на място трябва ясно да ни кажат от какво те имат нужда. Не сме ние нези, които да решаваме от какво имат нужда тези хора. Те трябва да ни го кажат. И Европейският съюз и много държави членки изразиха своята готовност да помогнат по всички възможни начини, технически, като изпращат съветници, предоставяйки необходимата помощ, каквато и да е тя. Но преди всичко трябва да получим съгласието на съответните заинтересовани страни на място. Мисля, че чух едно важно предложение. И то беше да се изготви план Маршал за Близки изток. Смятам, че това е една добра идея, която трябва да осъществим. Този регион наистина има нужда от това, което помогна на Европа толкова много след края на Втората световна война. Имаше въпрос какво мисля за резултатите от мисията на Европейския съюз. Смятам, че сме постигнали много и бих искал високо да оценя дейността на госпожа Фереро Валнер и на дейността на делегацията в хуманитарната сфера. Но, нека ясно да кажа, дори тези много сложни преговори, които продължават Близки изток, като цяло се отнасят до замисъла, който вече беше оформен по време на посещението на нашата делегация. Основните въпроси са какво е необходимо, вече са обсъдени с нашите партньори и този план – продължава да бъде предмет на нашето внимание и ние продължаваме работа по него. Имаше дискусия за засилване на сътрудничеството с Израел. Както знаете, това беше решение на съвета на министрите през юни тази година. Разбира се, това решение може да бъде променено само ако министрите на Европейския съюз решат да променят това решение. Това решение не може да бъде променено от никой друг. И смятам, че в момента и в тази ситуация е преждевременно да се обсъжда как засилването на сътрудничеството с Израел трябва да продължи и дали в близко бъдеще трябва да има среща на върха. Трябва първо да отговорим на по-неотложни, по-важни въпроси, но искам да заявя, че решението беше взето от съвета на министрите и това е. Какво можем да направим, за да спрем Израел? Нека бъдем откровени. Твърде малко. Израел действа така, както действа и Израел се сблъсква от много време с една практически постоянна заплаха. Смятам, че това, което прави Израел, е вредна политика, включително и за сами Израел. Но Европейският съюз има твърде малко възможности, освен да изразява своето мнение. Искам много честно да ви кажа, наистина ние можем да кажем на партньорите ни да спрат определена политика и нашите партньори са Израел и Египет и други страни. Европейския съюз може да помогне. Европейския съюз може да предложи всяка възможна помощ за да се постигне целта. Например, да се закрият тунелите, чрез които се извършва контрабандата на оръжие. Европейски съюз може да подпомогне възстановяването на газа, може да подпомогне съоръжени сили, но нямаме правомощие, нямаме средства да кажем спрете и да постигнем това. Предполагам, че вие сте наясно, че ние не сме изпратили въоръжени сили да се спрат военните действия. И Хамас разчита на други сили, не на Европейския съюз. И Израел също така разчита на партньор, който е извън Европейския съюз. Така че ние имаме своето ограничение. Ние можем да предложим помощ, услуги, но постигнахме много в тази област и все пак бих искал да ви помоля, не дейте да оценявате прекалено високо нашите възможности и способности в това отношение. Благодаря ви, господин Шварценберг. Започваме Говорим за правото на Израел на самоотбрана но също така и принципа за съразмерност трябва да бъде спазен. Ясно е, че Израел пренебрегва тези принципи. това, че ние го пренебрегваме, е абсолютно погрешно за нас. Използването на фосфор не е допустимо. Очевидно, Европейския съюз сам по себе си не може да реши проблема, но има огромен проблем. Ние трябва да видим една решителна позиция на САЩ, които са едностранчиви господин Обама ще влезе съвсем скоро в длъжност и светът гледа към Европейския съюз надежда. Трябва да зададем въпроса на, на господин Обама дали той ще позволи да се работи в името на мирния процес. Палестинците задават въпроса защо мълчите, когато ни бомбардират. Унези от вас, които не са наясно с ситуацията, трябва да отидат на място и да видят и да разберат защо Хамас е набрал такава сила. И прекратяването на огъня е само необходимото начало. Господин Бърк, за една минута, моля. Съвсем е ясно, че страните в този конфликт погазват международното хуманитарно право и цивилното население на Газа съответно плаща много висока цена. Трябва да има отговорност пред, пред международното право за погазване на принципите на съразмерност и също така нанасене на ненужни щети на цивилното население. За съжаление виждаме небрежност от страна на Израел. Когато се изстрелват ракети от страна на Хамас, Израел реагира непропорционално. На 900 палестинци са били убити и много по-малък брой израелци. Това говори само по себе си за несъразмерността. Израел трябва да спазва международното право, но трябва да се помни, че Хамас продължава да се смята за терористична организация от Европейския съюз и той до сега не се е отказал от въоръжената борба. Освен това, Хамас постоянно отказва да признае правото на Израел на съществуване. Въоръжените групи трябва да осъзнават, че хората в Палестина имат право да и в Израел имат право да живеят без бомбардировки. Господин Младенов. Благодаря ви, господин председател. Всички от тези, които наблюдават конфликта, може би е време може би смятат, че трябва да дигнат ръце и да погледнат небето. Не мисля, че обаче това е, е решението. Първото е, че не може да има устойчиво решение на този конфликт без да спрат израелските бомбардировки. Няма да има трайно решение преди газа да бъде отворена за хуманитарна помощ. Бяхте абсолютно прави, когато каза, че газа тря, трябва да, да бъде отворена за а, хуманитарна помощ, а Израел да е затворен за ракетен обстрол. Мисля, че можем да направим много неща. Ние като парламент можем да съберем двете страни, за да преговарят. Второ, комисията и е, е, съвета трябва да, полож, да, да, да направят своята част и трето да подпомогнем на Египет, който играе много важна роля за е, е прекратяването на военните действия. Госпожа Дим има думата. Благодаря, господин председател. Не само депутатите на Европейския парламент са възмутени от това, което става в Газа, но и европейската общественост е възмутена от е, страданията, причинени на народа на Газа от израелската блокада. Виждаме ужасяващи нападения от страна на Израел срещу цивилното население, особено жени и деца призивите на международната общност за незабавно прекратяване на огъня не се спазват. Израел пречи за доставки на медицинска и хуманитарна помощ. Израел трябва да спазва международното право. И ако така продължава, Израел ще загуби и малкото помощ, която все още има и подкрепа от международната общност. За съжаление, резолюцията на ООН е практически забравена. Необходимо е Израел да отговори на нашите усилия. Не е достатъчно само да порицаваме Израел. Ние трябва да помним, че ние сме сериозен инвеститор и донор в този регион, включително и за Израел. И имаме влияние. Господин Мацакис. Господин председател, госпожо Комисъл, може ли в международното право Изра... Израел да да, да започнете военна кампания, терористична кампания, нарушаване на човешките права срещу цивилни граждани, за да се бори с една терористична а, органи. Това отговаря ли на европейските ценности? Дали еврейското, израелското лоби е толкова силно, че може да накара останалия свят да седи с кръстени ръце пред, това, пред тази касапница. Ако, ако отговорите на тези два въпроса са да, то, то, то тогава ние можем да кажем, че израелското правителство е смело и е, води е, справедлива борба в Газа. Но ако отговора е не, то ние трябва да предприемем ефективни мерки срещу него, включително и мерки, за, за, да, да спрат, за да спре касапницата в газа днес и да не се повтаря в бъдеще. Ние можем да направиме много и трябва да го направиме. Благодаря ви, господин Мацакис. За една минута господин Гюрк има думата. Е, сеньор Гюрк? Няма го, господин. Окей. Okay. Сега давам думата за една, дум, на една минута на господин Бисли. Благодаря ви, господин председател. Бях избран преди 25 години за депутат и може би това е най-важният дебат, в който участвам. Госпожо комисар, надявам се, че много внимателно изслушахте Комисията по външни отношения и членовете на парламента днес. За разлика от господин Шварценберг, смятам, че Европейския съюз има морално влияние върху агресора. Израелският народ е достоен народ, който в продължение на векове е страдал в този континент. И вашата препоръка за прекратяване на всякакви контакти с израелските власти, докато не се спрат бомбардировките, ще бъде възприята добре от израелския народ. Благодаря ви, господин Бизли. Господин Масип, за една минута. Трябва да кажем на Израел да престане да убива. че поведението на Израел и действията на Израел са в разрез с международното право и ще имат последици в отношенията му с Европа бих искал да поздравя и да, и да израза своето възхищение към някои от младите кооперанти, европейски кооперанти, които страдат заедно с палестинския народ там на място. Те са един символ на европейските ценности. И сега давам думата за една минута на госпожа Оки. бих искала. В нашата резолюция ние твърдим, че отхвърляме ескалацията и не мисля, че председателството може да и реши да измени това. Освен това, Израел а, нито веднъж не отговори на прикаменията за преговори. А, настоява се за примирие, а Израел не премахва блокадата. В Анаполис Израел обеща да прекрати колонизационната си политика, но всъщност ритъмът на колонизирането се засили. За изградени бяха много повече населени места, отколкото до тогава. Ако Израел продължава да се държи по същия начин, това трудно, трудно ще може да настояваме Хамас да промени своето поведение. Израел трябва да спазва своите ангажименти. За една минута господин Щастни. Thank you, Mr. Chairman. Yesterday we had joined Israel-Palestinian delegation meeting and one can imagine the intensity, emotion accusation Предложихме едно предложение след 18 дни война в Газа. Фактът е, че Израел пое 8 000 е, ракети. Накрая те, е, е, тяхното търпение се изчерпва и започнаха да търсят сигурност за своите граждани. Хамас е терористична организация и това е едно бреме за палестинците в Газа. Решението е в един активизиран квартет, отвояване на усилията между администрациите на Европейския съюз и на щатите. Приветствам приоритетите на чешкото е, председателство и тяхното активно ангажиране с региона. Благодаря, господин Штасни. Господин Маринеско, имате думата за една минута. Благодаря, господин председател. Този конфликт, който продължава вече много години, се основава на териториални въпроси, но и културни проблеми, които се третират по различен начин. Решението ще бъде една израелска държава защитена от една устойчива държава, но това не може да бъде в резултат на нападения, за да може да има нормален стандарт на живот. Палестинците би трябвало да имат държава, която се основава на правовия ред. Те не трябва. Те трябва да създадат нормална политическа среда и да култивират политици, които биха искали да решат този въпрос чрез преговори. Благодаря господин Маринеско. Госпожа Дебруен за една минута. Осъждаме неодавнашите израелски нападения над Газа и изразяваме солидарност с народа на а, Палестина. Европейския съюз трябва да спре изпълнението на всички споразумения с Израел, докато той не започне да съблюдава международното право. Защото това всъщност е едно колективно наказание на народа на Газа, което се извършва от една модерна армия над обсъденият палестински народ, който и без друго е отслабен поради изолацията и окупацията обвиняването на палестинците е погрешно. Защото главно жертви на тази война са а, невинните граждани. Благодаря. Господин Сикевски, една минута. С болка наблюдаваме това, което става в Газа. Разбираме, че Хамас провокира сегашното положение. Но нито една от двете страни в конфликта не мисли за мир. Те мислят само за своите собствени национални интереси. Международната общност не може да се примири с продължаването на тази война. О не, международната общност трябва да се намесят. На тази война трябва да се сложи незабавно край армията трябва да се върне в казармите, а Хамас трябва да спре изстрелването на ракети към Израел. Защото а, жертвите а, а, са сред цивилното население. Има над 3000 ранени. Страната трябва да се върне към нормалния си живот. Благодаря. Господин Сикерски. Господин Йоди. Една минута. Да, господин Свобода. Господин председател, а, а, дали а, ще имаме дискусия за газа днес, чакаме тук или е отпаднал от програмата? Защото не е само проблема с Близкия изток, има проблем с газа. Отпаднал ли е този проблем от дневния ред? Знам, знам. Сега на господин Гюри давам думата за една минута. изказването на чешкото председателство беше много разочароващо за мен. Нашата надежда сега е в комисар, госпожа комисарката. Защото жертвите продължават да растат. Ако продължаваме така, след една седмица ще бъдат 1500. Хамас е включен в списъка на терористичните организации. Трудно е да се говори с Хамас. Но Израел е наш е, приятел, наш партньор, член на международната общност и трябва да съблюдава международните правила, международното право и да изпълнява резолюциите на ООН. Ако не го направи, неговите приятели и партньори трябва да осъдат неговите действия и да го заплашат с санкции. Сега приключвам с спонтанните изказвания. Давам дума на госпожа комисарката. Това беше много дълъг дебат. Искам да кажа, че като член на квартета за Близкия изток от 4 години насам, трябва да ви кажа, че Европейския съюз а, има своята роля, но тя не е най-силната. Понякога това ни разстройва, особено в такъв тежък момент, тогава, когато бихме искали да постигнем веднага, незабавен и устой, устойчиво примирие. Но, за съжаление, това не може да стане толкова бързо. Мога да ви кажа последната информация, която получих и която е, е вече е, по новините, че източници от Египет, близки до е, изборите е, има положителна реакция, до, до преговорите има положителна реакция на египетското предложение. Ще има пресконференция на Хамас до вечера в 8 часа. Ние ще я следим поне това, което искаме. И на второ място искам да кажа, че е, нямаме друга възможност, освен да продължаваме да работим за мира. И това ще направим. Аз съм ангажирана с това до тогава, до когато съм член на, Евро... на квартета за Близкия изток. Ние ще продължим да работим, за да може да помогнем на усилията за помирение, за да може да избегнем аномалията в Газа. И на трето място, в момента в който се постигне примирие, ще се опитаме да направим всичко, за да възстановим основните услуги, които бяха прекъснати за а, населението. И това, което обаче е най-важното, е да се сложи край на тези унищожения и да се започне едно възстановяване, да започне да се говори за мир. Ние говорихме дълго по този въпрос, няма да се разпростирам. Това е моето становище и се надявам, че а, момента ще бъде добър. Благодаря, госпожо Коментар.